Добро утро на всички. Чакаме председателя на Сметната палата. Той ще дойде след минута-две. Добро утро на всички. Добре дошъл на председателя на Европейската сметна палата Клаус Хайнер Лейне. Добре дошъл и на господин Лазару, който ще ни води по годишния доклад за 2018. Добре дошъл и на комисаря Оттингер. Добре дошли на всички колеги, които са тук тази сутрин. Първо, кратко съобщение на председателя. Има ли някакви бележки по дневния ред? Или пък по документите, които ви бяха изпратени за днес? Няма. Преводът е осигурен не на всички езици, но на езиците, които касаят колегите. Така че за всички има превод. Срещата ще се излъчва по интернет. Трябва да приемем препоръките на координаторите от 26 септември. Документа ви беше изпратен по имейла. Ако не постъпят възражения до края на заседанието, препоръките ще се считат за прияти. Дават ми сега допълнителен лист. Чудесно. Нека тогава да минем на трета точка от дневния ред годишния доклад на Европейската сметна палата за 2018 година. Давам думата на председателя на сметната палата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа депутати, уважаеми господин Оттингер, уважаеми представители на председателството на съвета. Благодаря ви, че тази сутрин отделихте време за сметната палата. Въпреки, че изслушванията на новите комисари отнемат голяма част от времето ви, все още не съм се запознал с всички от вас, за това ще се представя. Клаус Хайнер Лейн от октомври 2016 съм председател на Европейската сметна палата. Бях преизбран а, наскоро за нов мандат от 3 години, който започна миналата седмица. начало съм на колегия от 28 членове които дават своя принос за общата ни работа. Много ще се радвам скоро да се срещнем с всички от вас лично. Добре дошли сте в нашия офис в Люксембург. Каква е моята цел за днес сутринта? Целта ми е да ви представя актуалното състояние на управлението на финансите на Европейския съюз ние в нашия доклад даваме нашата оценка дали средствата, които сте изразходили от бюджета, са изразходени правомерно, целесообразно и економично. И като лекар по време на годишен профилактичен преглед констатирам а, кое работи добре, кое не работи добре и какви са дълбоките причини за това. Лазарос Лазаро е ръководител на нашият екип. Колегите отговарят за различни глави. Те извършиха одит на всички изразходени средства по всички части от европейския бюджет за 2018 година. Направи, Направихме нашите констатации, споделихме ги с комисията и с органите на държавите членки, които изразходват европейски средства. Обсъдихме това задълбочено. Ако се запознаете с нашите коментари, може да си създадете собствено впечатление. Нашият отчет съдържа цялата информация по същество и отчита цялата информация по същество, която сме получили. Извършихме аудит на бюджета за 2018 година. Според, според нас имущественото и финансовото състояние на Съюза е представено достоверно. Според нашите констатации, комисията Комисията трябва да бъде подкрепена във връзка с пенсионния фонд и пенсионното осигуряване на всички служители на Европейския съюз. Ще продължим да следим този въпрос. Приходите за Европейския съюз, при тях не констатирахме съществен процент грешки. Запознахме се с системите на комисията, които трябва да гарантират, че всички е, приходи са учетоводени и събрани правомерно. Също така извършихме и одит на някои национални системи. В трите посетени държави Испания, Италия и Франция избрахме този път установ установихме пропуски при митата, които трябва да бъдат събрани. Освен това, констатирахме, че във връзка с традиционните собствени приходи. Комисията не отчита някои рискове. Например, комисията не подрежда държавите членки съобразно техния риск, което означава, че проверките не са били съобразени с това а, къде е най-голям риск за собствените средства. Освен това, констатирахме, че комисията е взела незабавни мерки. А, във връзка с една препоръка за така наречените БНЕ данни, данни от Франция с недостатъчно качество. За трета поредна година комисията получи възражения във връзка, предяви възражения във връзка с метата, събрани от Обединеното кралство за стоки внесени от а, Китай. Dies bedeutet, Грешката е през тази година, т.е. 2,6% от е, е, плащанията не е трябвало да бъдат правени от европейския бюджет, защото това не съответства на действащите разпоредби. Е, но тук трябва да направим едно важно разграничение – начина по който се извършват плащания от Европейския съюз имат голямо отражение върху грешките и рисковете. Големи са бюрократичните усилия във връзка с тези плащания и става дума за половината долу от европейския бюджет. Това са плащанията направени за реимбурсиране на направени а, разходи. Това са проекти за развитие на селските райони и ем, за трети държави. При тях грешката е 4,5%, което е доста висок. А, грешката, процента на грешките е по-малък от при други вид плащанията, плащанията, при които бенефициентите получават дадени плащания, ако изпълняват определени условия, например преките плащания за селското стопанство, стипендии за студенти, бюджетни средства за други държави около 50% от проверените плащания няма грешка. Поради тази причина, за трета поредна година, ние дадохме становище с резерви, което означава да, оценка да, но. Ние смятаме, че е окоръжаващо, че комисията и държавите членки е, е, са запазили напредъка, постигнат през последните години. В някои рискови области нашите аудитори отбелязаха положителни неща. Едновременно с това обаче в по-рисковите области продължават да съществуват проблеми, които бъдат загриженост и които трябва да, за, които трябва да се работи. След малко ще се спра на тях своята многогодишна, според своята многогодишна стратегия, комисията променя начина по който извършва своя то за в бъдеще искаме да излезем със становище за менеджмента на комисията и това становище да се базира на националните проверки. По този начин а, смятам, че а, по този начин първо ще могат да бъдат направени малки, но целенасочени стъпки към целта, към която се а, стремим. От нашия годишен доклад може да се види че а, повечето от проверките в комисията и държавите членки а, почиват на критична а, оценка. Огромен брой са националните звена, които би трябвало да бъдат подложени на проверка и това затруднява извършването на проверката и затруднява обобщаването на резултатите. Подчертавам обаче, че нашите аудитори дори по централната тема като каквато е кохезията, установиха значителни подобрения. За да бъдем честни до край, трябва да кажем, че комисията полага значителни усилия за да подобри работата на националните звена и разплащателните агенции. Комисията обаче трябва да продължи да полага усилия за да се е, ориентира към новия начин на работа на Сметната палата. Радвам се, че ще продължим да работим с комисията. Поздравявам комисаря Етингер. Сега искам да ви споделя някои от най-важните констатации по отделните функции. Функция конкурентно способност. Е, установихме значително по-малко грешки, отколкото през миналата година. Основната грешка проистича от бюджета за научни изследвания. Като цяло установяваме, че стартиращите предприятия, малките и средни предприятия са по-рискови, отколкото опитните. В Обединеното кралство беше беше проведен а, а, проект, проект на стойност 1,6 милиона а, евро, а, голям процент грешки. Също така установихме, че разходите за големи научно-изследователски институти не са били ефективни. В някои случаи установихме, че са предявени неоправдано високи разходи 75 000 и 130 000 евро в различни в двата различни случаи. А, ние а, Подчертахме миналата година, че а, е, трябва да се направи законодателно предложение, защото има много възможности за опростяване на научно-изследователските програми. За новия и период до 2027 година Хоризонт а, е, е, Европа ще се отстранят голяма една част от грешките, които сме намерили парламентът и съвета трябва да задейства механизма за приемането на разпоредбите, които трябва да бъдат прияти. От наша страна сме на разположение, ако имате нужда от допълнителна информация. Последващата рубрика економическо, социално и териториално сближаване установихме грешка от, от 5%. констатирахме слабости а, на национално равнище. А, основен проблем бяха недопустимите разходи. Този проблем се засилва от а, това, че много държави добавят към и без това сложните европейски разпоредби и национални такива, така наречения gold plating. Също така някои е, органи възлагат услуги без проведена обществена поръчка. Е, при природните ресурси 2,4% е общата констатирана е, грешка. Тази грешка проистича от проблеми с обществените поръчки, административни грешки. Администра... За при разходите за администрация не сме констатирали съществени грешки. Това е добре, но установихме е, наличието на редица фактори, които са довели до тази ниска грешка, например, възможността за фермерите да подават своите заявления онлайн. Ако видим други видове плащания, виждаме, че нещата там са по-комплексни, които, комплексни, които увеличават процента грешки. Например, извършихме проверка на едно предприятие в Полша, свиновидна ферма, Тази семейна фирма не изпълняваше изискванията за финансиране на малко и средно предприятие, а такива плащания фирмата получаваше. Също така констатирахме грешки при провеждането на обществените поръчки и системни грешки при Фонда за убежище и миграции и Фонда за вътрешна сигурност в държавите членки. Както знаете, в функция Европа света се разходват големи средства чрез международни организации. Три процеса с УНИЦЕФ и Световната програма за е, изхранване отново има затруднение със своевременното получаване на разходоправдателните документи. Благодарен съм на а, комисията, че а, прие нашите препоръки и ще въведе системен контрол на документите за разходите. Също така констатирахме множество недопустими разходи. Например, една международна организация, която отчита на Европейския съюз 31 билета до Ямайка. Очевидно е, че тези разходи са недопустими и трябва да бъдат и средства трябва да бъдат върнати Грешките на функция администрация не са съществени. Искам да се спра обаче на две неща. Първо, констатирахме многобройни грешки при а, установяването на семейните надбавки за служители на Европейския а, съюз. И освен това констатирахме много грешки при обществените поръчки, проведени от комисията и парламента за подобряване на сигурността на сградите след скорошните а, атентати. А, установихме, че рамковите а, договори са такива, че поръчките можеха да бъдат възлагани въз основа на една единствена оферта при единствен кандидат, без обявен след това конкурс. това се отклонява от стандартните е, разпоредби за обществени поръчки. Въпреки това изминаха е, месеци. В заключение, нека да ви уверя, че е, Сметната палата и през идните периоди ще продължи заедно с вашата комисия да изготвя е, годишните доклади и да подготвя е, процедурата за освобождаване от отговорност освен това, всеки от нашите специални доклади, към който се, е, за който се интересувате, е на ваше разположение. Намираме се на кръстопът. Нов период за Европейския парламент, нов период за комисията. Намираме се и на прага на преговорите, на подновяването на преговорите за МФР за 2020 2021 до 2027 година. Независимо от проблемите, които вече от 3 години съществуват в Европейския съюз, установяваме, че при използването на публични е, ресурси е, проверката показва висока степен на прозрачност и редовност. Независимо от тази обща оценка, смятаме, че посочените грешки трябва на всяка цена да се отстранят колкото е възможно по-бързо. Нека сега да дам да чуем и моя колега Лазарус. Благодаря, господин председател. Комисията за бюджетен контрол цени много сътрудничеството с Европейската сметна палата. Благодарни сме за огромното количество ценна информация, коя, с която разполагаме благодарение на, вашето, на нашето сътрудничество. Господин Лазаро, веднага ли да ви дам думата или право да чуем комисаря Атингър? Господин комисар, вие имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми е, господин председател Лейне, уважаеми госпожи и господа членове на Европа парламентарната комисия, както и на Европейската сметна палата. Благодаря много на господин Лейне за е, всичко, което току-що ни каза и за всичко, което е направено в рамките на годишния доклад. 12 години вече е, получаваме една е, безпристрастна оценка по отношение на финансовите разходи и приходите на Европейския съюз. И мога да кажа, че е, можем да бъдем доволни от резултата. От 18 на 2,6% е е, е, е, спаднаха обаче е, приходите през последните е, е, три години. Извинете, е, става дума за процента на грешка и това действително е един добър резултат. Независимо от това съществуват слабости, съществуват грешки и по тази причина Сметната палата в момента прави една положителна оценка, но тя е ограничена тъй като съществуват грешки, които трябва да се отстранят. Трябва да извърши проверка най-вече на рисковите програми с по-висока висока степен на риск милиони граждани, земеделски стопани, студенти, служители, работници в общините извличат полза от е, средствата, които се предлагат по различни програми и фондове. Трябва да имаме предвид подхода на единствена проверка в рамките на администрацията и да инвестираме повече в структурата, която да се отличава с съвсем ясно очертани е, отговорности, включително и по отношение на отчетността. Силата на Европейския съюз е нашата субсидиарна структура – при много от програмите всъщност не централните служби на комисията отговарят пряко за осъществяването на програмите, а държавите членки, регионалните администрации, общинските администрации, а също и някои международни организации, Световна банка, организации на ООН, Червения кръст и така нататък. Нашата сила е, че разполагаме с експертен опит и знание на място имаме по-малко административни е, и разходи и разходи от гледна точка на персонал тук. Е, и времено министерствата в държавите членки, е, съответните административни компетентни органи е, участват активно и същевременно е, комисията е, осъществява контрол ние във всеки случай по една голяма част от програмите всъщност зависим от сътрудничеството с административните органи. Собствените ресурси са много важна тема. Степенуването на държавите членки по ниво на риска, както наричаме това тук, ние сме бойци и а, а, знаем, че и когато а, се намираме в а, военни условия, има степенуване на а, качествата и на готовността. много добър, по-малко добър, недобър и така нататък. И трябва да се подготвим за предстоящите и настоящите предизвикателства. Особено когато погледнем към Обединеното кралство, нещата придобиват още по-голяма интензивност. Важно е при всички положения да а, си даваме сметка, че а, именно вътрешната кохерентност а, е, е едно важно качество на нашият е, съюз. По много програми е, сме водили разговори с кметове, с европейски депутати. Предлага се проект, който да кажем е чудесен и трябва да се намери програмата, по която да се отпуснат средства за този прекрасен проект. Вие сте парламентаристи. Е, аз е, разбирам много добре защо желаете да кажем в определена политическа група или комисия да предоставите средства на е, един кмет. Но въпросът е откъде и по коя програма могат коректно, съгласно законовите изисквания, да се отпуснат средствата и условията да бъдат изключително ясно дефинирани. Говорим за упростяване. Винаги сме искали правилата по отпускането на средствата и отчитането на тези средства след това в рамките на определен проект да бъдат съвсем ясни, пределно прости така че устойчивото опростяване е една голяма цел в момента. Не бива да осложняваме нещата. Е, това е един призив и към парламента, и към съвета. Е, колкото повече опростяваме е, правилата, толкова по- ясно и прозрачно ще бъде използването и ще преодоляваме по-ефективно потенциалната злоупотреба със средства. Ние е, е, знаем, че на базата на много одити е, е, сте направили преценка на е, и оценка на процента на грешките. Да, е, процента на грешка е, е, винаги е една потенциална опасност, която виси над главите ни е, в рамките на много програми. Трябва при всички положения неправомерно изразходваните средства да се възстановяват. Процента на грешка първоначално е по-висок, но в резултат на проверките, на одитите, на всички видове контрол, които сме извършили, процента на грешка намалява макар че, да кажем, остава някакъв процент, но при една голяма част от плащанията по 2000, е, за 2018 година то е под 1%, е, 0,8%. Е, една нова декларация за надежност е целта процента на грешка все повече се доближава в оценките на коми... вътрешната оценка на комисията и комиси... оценката на Европейската сметна палата. Използваме едни и същи критерии и нашите критерии, които сме разработили в рамките на вътрешната ни система за аудитиране, се възприемат от Европейската сметна палата. Работим и по един проект за разработване на нов подход, за да можем да го реализираме след това в различните сфери на аудитиране. Забелязваме и през 2018 година засилване на проблемите по отношение на политиката на сближаване. По другите програми процента на грешка пада, докато при програмите по линия на политиката на сближаване той расте. Да, през миналата година имахме конкретни проблеми в управлението, администрирането на програми от е, е, кохезионната сфера в редица държави членки. Появяват се е, грешки по голяма част от кохезионните програми. Работим заедно с държавите членки точка по точка, грешка по грешка се опитваме да отстраним слабостите. Става дума не само за работа с хората на място, е, става дума и за това, че има е, програми по линия на кохезионната политика от 2017 година, които след това продължават е, и трябва да бъдат контролирани последователно, ритмично, така както го направихме и през 2016. Освен това, комисията установява, че чрез твърде сложните правила на практика се увеличава опасността от грешка – при аудитирането нещата не са винаги е, черно и бяло. Не можем да ги разделим е, така рязко. И в крайна сметка точно това ни харесва в работата на Европейската сметна палата. В пет случая от кохезионната сфера не споделяме е, вижданията на аудиторите от Сметната палата в непрекъснат контакт сме. Става дума за национални разпоредби, които са свързани с програмите, с насърчаването в, на определени проекти и финансирането им. Живеем в Европа, естествено, и имаме определена законова база, но до определен процент нещата се допълват от законовите разпоредби на национално равнище – и разнообразието в това отношение все още е много голямо. Господин Лене даде конкретни примери за неспазване на правилата, изцяло или частично. Ние ще проучим много внимателно тези случаи и в бъдеще ще направим изводи от голямо значение е дали системите за управление и администриране работят добре, за да няма увеличаване на грешките. И в този смисъл данните, които предлага на нашето внимание Сметната палата, действително са много важни е, и ще ни помогнат в бъдеще. Да кажем, по отношение на селскостопанския сектор, нещата се подеборяват процента на грешката като цяло е нисък. Сумите, които погрешно са изразходвани и не са възстановени, е около 0,8%, както казах, под 1%. И от огромно значение сътрудничеството с Европейската сметна палата и с парламента, с вашата комисия. Готови сме да подобрим докладването, отчитането, като се съобразяваме с препоръките на Европейската сметна палата. И така, ние е, имаме вече много опит в е, отчитането и докладването, но все още не сме стигнали до е, оптималното равнище. Трябва да подобрим нещата. Индикаторите са в общи линии целенасочени, добри. Е, работим обаче и с, е, в рамките на е, подготовката за следващата МФР за подобряване на индикаторите. Оптимална прозрачност, оптимална информираност на гражданите, това е нашата цел. Така че е, е, по този начин ще облегчим е, и тяхната работа, която кандидатстват и участват в изпълнението на определени проекти по програми, но и нашата работа тук в парламента, в комисията. Благодаря много на господин Лейни и на неговия екип, защото винаги сме работили конструктивно, допълвали сме се като партньори, Учили сме се един от друг. Е, ние с е, колегите от моя екип е, продължаваме в комисията работата. Ще предприемем необходимите стъпки през следващите седмици и се надявам, че съветът, Сметната палата, Комисията за бюджетен контрол и Комисията ще продължат да работят, за да постигнем целта подобряване на контрола и оптимизиране при изразходването на средствата. Благодаря ви. Благодаря, господин Етингер. Благодаря на комисията и най-вече на Генерална дирекция бюджет. Благодаря много сърдечно за доброто сътрудничество и за усилията през последните години от 4,8 е, до 2,6 е, е, е, намалява процента на грешката. Това показва вече напредък и иллюстрира и напредъка във всички останали сфери, които, който постигнахте. Смятам, че сме на добър път. А сега е, ще дадем думата на докладчиците в сянка и ще се спрем на някои от точките. В два ъгъла искам да погледна нещата. Първо, доколко правомерно са направени разходите и доколко законосъобразно са протекли вътрешните процеси доколко а, редовни и законосъобразни са направените плащания, дали са направени за съответните цели. Имам няколко коментара по тези въпроси. Непрекъснато констатираме, че споделеното управление на средства е особено а, уязвимо. А, Сметната палата не разглежда проектите сами по себе си, а проверява начина по който са извършали проверките националните органи. В кои области не извършват достатъчни проверки, къде не им достига капацитет. Председателят говори за това, че държавите биха могли да бъдат подредени по, според а, потенциалния риск, комисария а, а, възрази на това с ужас. И аз се питам, Дали защото се отнасяме по един и същ начин към всички държави членки, имаме този висок процент грешки? Не искам да определяме едни или други държави членки като особено рискова, но може някои държави членки да имат нужда от допълнителна подкрепа от държави с по- опитни органи. Това, попада в, според мен в графата солидарност и определене на дадена държава като високо рискова означава, че населението на тази държава не може да се възползва максимално от предоставянето финансиране в по-малка степен, тъй като има грешки. и това за мен като парламентарист е, това е важно, защото по този начин средствата не могат да се използват, използват се погрешно или пък служат за да се възползват от тях погрешните хора. Искам да препомня случая с Словакия, заграбването на земи, Румъния също така подобни случаи. Искам да припомня въпросите, които имахме във връзка с Унгария, така че а, въпросът ми е и към двамата. Дали не е добре да се помисли за други инструменти, а, малко по-различни от тези, които сме имали до сега и кои биха били подходящите а, инструменти, за да свалим процента на грешката? А, което само по себе си е хубаво, а, но едновременно с това да, да подобрим а, използването на европейските средства. Какви биха били необходимите мерки? Имам е, въпроси във връзка с всичките 126 е, е, различни звена, които участват в проверката. 126 е много, но като видим пък колко е голям броя на, на програмите, може би пък има нужда от 126. Къде са проблемите при тези 126 звена? Те не се координират помежду си или работят с различен мащаб. Интересуваме какви по-конкретно са проблемите в генералните дирекции. При процента грешки преди няколко дни с комисария разменихме мнение за това, че има и процент грешки след корекции. А, също така спешен е въпроса за процента грешки след плащанията. А, би било добре за в бъдеще да имаме 2% на грешката след плащанията и след корекциите. А, и да видим къде са грешките, къде са проблемите. Защото след като има процент грешки след плащанията, има място за структурни а, промени. И въпросът е какво трябва да. какво трябва да променим при комисията и при сметната палата, за да няма разлика в установената от тях грешка, системните грешки. Интересуваме какви са тези системни грешки какви са по-подробни, е, какви така по-подробно са те. Винаги имаме проблеми с международните а, е, организации. Месеци ни бяха необходими, за да изкопчим документи от ООН. И очевидно трябва да се е, разработят други системи с ООН, защото когато заплашим с съкръщение на средствата и така нататък, проблема се решава. А, и напредък постигаме, когато упражним натиск. Все още няма систематика на работа с международните организации, такава, че тя да улесни нашата а, работа. Не разбирам защо това не може да се направи. И а, последно, последен общ въпрос, който ме занимава. Аз започнах с подреното управление на средствата. Какви мерки според вас трябва да бъдат взети, за да можем ние, Европейския съюз, да можем да получим декларация за достоверност, т.е. Да, да ни сертифицирате, че сме под прага на същественост. Thank you, uh, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Преди да коментирам казаното, нека да благодаря на комисар Отингер за сътрудничеството, с което работихме с него и за политическия ангажимент да се търси оценка. А за уважаемите евродепутати, които евентуално не са напълно запознати с проектите за декларации за достоверност и оценка, мога да кажа, че ние е, изпълнявахме е, собствена селекция на сделките и там правихме оценка. С тази оценка искаме е, да се даде и повече реноме на работата на одит, одит, аудиторите, без да се нарушава и работата на бенефициентите по програмите. Ние работим с представителите на комисията и националните власти – В е, такъв смисъл благодарности на комисар Одингер за политическата кия ангажимент за е, търсенето на е, пълна възможност за издаване на декларации за достоверност, за да можем да изведеме този проект до успешен край. Определено в функция сближаване има проблеми. Един от начините да се справим с тях е комисията да оказва повече техническа помощ на страните членки. Особено там, където се смята, че е необходимо. А също така и да подобри системата си за контрол. В годишния доклад констатираме, че оценката на грешките за плащания на комисията е 1,7%, което е сходно с т.е. не е, е, което се различава от нашата оценка от 5%. Т.е. комисията трябва да подобри работата си. Би следвало да правят статистическа извадка по целия кръг от програми, а не само да приемат, че е, нискорисковите разходи са без вероятно вероятност за грешка. Защото в края на краищата е, в, е, когато се открият грешки в някои рискови области, те не се екстраполират и за това цифрите, техните цифри на комисията и нашите се различават. Благодаря на господин Отингер също така за коментара, че комисията и сметната палата работят рамо до рамо. Да, ние сме е, близки партньори и взаимно се стремим към постигане на е, добри резултати, което става само с сътрудничество. В такъв смисъл е, ще се радваме, ако на оперативно ниво имаме повече възможности за сътрудничество с комисията. Благодаря. Äh, Един коментар и от мен във връзка е, с, оценяването на риска на държавите членки от гледна точка на приходите. Все ми е едно как го прави комисията комисията казва, че си познава хората а, и се ориентира според своето познание за хората. Добре, обаче а, е хубаво да се погледне къде са проблемите. Всеми едно какво решение ще се вземе. Въпросът е да се вземе решение и да се реши проблема. Благодаря. Аз това спознаването на хората го а, разбирам, защото съгласно данните от Европол за, за укриването на ДДС, установявам, че ние щяхме да имаме много повече приходи, ако можехме да съберем тези средства. И така и при митата могат да се направят много интересни изводи. Информацията ми е от работата ми в комисията Либе, където сме говорили. Докладчицата в сянка. А, Мартина Пенкова има думата. А, хия, jetzt, на Bulgarien geht's. Отиваме в България, госпожо Пенкова. Извинете. Благодаря, няма проблем, госпожо председател. Благодаря а, за, на представителите на Сметната палата за представяне на доклада. С, с удоволствие изслушахме квалифицираното мнение че има по-одобрение, че спада процента на грешката в е, функция конкурентоспособност и растеж и че няма е, увеличаване в националните разходи. Но все пак в тези области има материален е, ниво на грешка, така че трябва да се предприемат мерки за подобряване. Благодаря и на комисар Отингер за присъствието му. Напълно съм съгласна с него, че общия процент на грешката е относително нисък и освен това е резултат на тенденция за намаляване в последните години. Правилно коментирахте и проблемите с кохезионната политика. Сметната палата констатира слабости и някои притеснителни цифри в Генерална дирекция Регио и заетост. Вие определяте и грешката за териториалната и социална кохезия за 2018, че там няма процент на, на грешка, който е релевантен. Въпросът ми е, какво според вас са основните, кои са основните пречки пред комисията и страните членки да изпълняват вашата препоръка за подобряване на провер... механизмите за контрол, особено в областта на сближаване? Освен това, има ли несъответствия в процента за грешка в ОСП? Докладът коментира, че в преките плащания няма процент, съществен процес на грешка, докато комисията дава този процент в 1,8. Как бихте коментирали това разминаване. Въпросът ми е и за, към Сметната палата, и към комисията. И последен въпрос. В резолюцията за освобождаване отговорност на комисията за 2017 ние е, призоваваме Сметната палата да публикува процента за грешките за политиката за сигурност на гражданите и още един ресор без споменат. Може ли да коментирате е, защо това не се е случило? Ще започна и ще дам думата после на господин Лазаро. Последно. Това, което правим е, е да използваме статистически методи, т.е. правиме статистическа извадка е, вид проучване на общественото мнение. Тоест, направим, правим един подбор, за да можем да направим статистическа оценка. И ако този подбор е много малък, тогава отговора няма да е надежден. Както ако попитате 50 души за кого ще гласуват, отговор ще е различен от това, ако питате 1000. Така че метода има своите Ограничения И тук не говорим за окончателни цифри, винаги говорим за оценка. И 95% е вероятността и плюс-минус 1% е процента на грешка. Тоест, ако сме под прага на същественост, в доклада не излизаме с информация за процента за грешка, защото а, цифрата е толкова ниска, че няма смисъл да се а, коментира. Пак казвам, а, статистиката не е точен а, метод. Огромен е маржа на обсега, където ще стане релевантна цифрата. И Вижте в приложенията, ще намерите вероятно данни за други области, където грешката е под прак на същественост. Това е така чисто техническо е, ми коментар. А какви са пречките? Давам думата на господин Лазарус да отговори. А, пречки, как ги преодоляваме? Както споменах вече, трябва да има много тясно сътрудничество между комисията и нашите служби. Тук от десетилетия поне е, разговаряме, е, включително и парламента, че трябва да има подход на един одит. И сега вече стигнахме до това споразумение и решение. Стратегическо решение да не използваме нашия метод за тестване на транзакциите, а да се ползваме от метода на страните членки и комисията. Комисар Ротингер спомена, че става дума за пилотен проект. Така е, но тази методология ще си остане, защото процента на грешките не съвпада чак толкова с този определен от комисията, колкото примерно в област конкурентно способност и природни ресурси. Тоест, е, там, е, когато събрахме достатъчна информация, която ни е необходима, за да излеземе с становище от одита, можем и да е, идентифицираме е, проблемите и слабостите, които трябва да се коригират. И в такъв смисъл с удоволствие ще помогнем и на комисията и на националните власти да се справят с тези слабости. Третият въпрос. Защо не представяме процент за грешката за е, Global Europe и сигурност и гражданство? Отбелязваме си Отбелязали сме си решенията на вашата резолюция за освобождаване от отговорност от миналата година, но нашите ресурси са много ограничени и ние се стараем да ги използваме по най-оптимален начин. Статистически е, приемаме решение колко е, транзакции да проверим – в рамките на бюджета за годината, така че да имаме около 95% сигурност, че цифрите, които предоставяме, са реални. И съответно общата цифра се разделя в различни области за Global Europe и сигурност и гражданство – цифрите, които се разходват там, 11 милиарда, е, е твърде малка, за да отделяме допълнителни ресурси. защото имаме нужда да получим информация за други части от бюджета и е по-добре да отидат е, съответните ресурси там, където е, ще определим по-надежно процента за грешките, но ние не ги пренебрегваме изцяло тези две области, не, си, не, не забравяме за разходите, само че даваме информация за тях в специалните ни доклади. Благодаря, Оливия Шасте. Благодаря. Господин е, председател на Сметната палата, благодаря за представенето на годишния доклад. Е, приветствам вашата работа е, като цяло. Презентацията, която ни направихте, помага и нашия процес за освобождаване от отговорност. Ние сме в началото на този път в момента. И при първо четене е, мога да кажа, че определено не е лесно да се намери един добро равновесие между амбициозен и реалистичен бюджет. Европейския съюз прави обещания и трябва да си ги спазва. И именно вие излизате с е, послание сходно още от миналата година. Затова поздравления за това, че осъществявате подобните проекти за това дали ефикасно се изпълняват проектите и програмите. За нас това е основно съображение, защото винаги трябва да, след, да проследяваме дали се изпълняват показателите за изпълнение. Всяко евро трябва да бъде изразходено по целесъобразност. За това трябва да внимаваме и за следващата многогодишна финансова рамка, тя да включва също показателите показателите за изпълнение. Добре е, че има области, където грешката е под прага на същественост. Сметната палата излиза с становище с резерви, което означава, че е, е, няма проблеми навсякъде. И въпреки, че има все пак положително становище, има и области, където трябва да се отдели по-конкретно внимание, особено защото проблемите в никакъв случай не са нови. Примерно правилата за възстановяване на разходи, където се на, на, установява много висока грешка, също слабата степен на освояване на средствата. Говорихте и за националните стандарти, така наречения gold plating, а, също и е, митническите сборове, а и е, процента на грешките в е, Европейския фонд за развитие. Това са ред елементи, които откриваме във вашия е, доклад, но те системно се проявяват във всеки следващ доклад, за това комисията трябва да търси коригиращи мерки. Няколко общи въпроса имам. Какъв е, метод може да се използва да, за намаляване на процента на грешките, е, специално при е, високо рисковите разходи? Може ли малко повече статистически подробности за измамите? Има ли програми, където статистически е по-вероятно да има измами? И как бихте обяснили и какво бихте ни посъветвали за това как да се справим с високия процент на грешки в функция сближаване, а пък и примерно конкретни програми Хоризонт 2020 или Еразъм. Благодаря. Господин председател, благодаря господин Шасел за въпросите. Относително лесно е да кажем, че е по по отношение на последния въпрос. Е, сближаване, изследвания, защо там именно са съществените проблеми. Там са е, сложните правила. Колкото по-комплексни са правилата, толкова по-високи процента на грешката. Правилата са прекалено сложни е, и администрацията очевидно не спазва едни и същи стандарти. Имате 26 различни системи за из, използване на средствата. И освен това, вие казвате повече контрол. Струва ми се, че имаме достатъчно контрол, но трябва по-добре да контролираме, да проверяваме по-добре. Нека да видим а, какво направихме през последната година. Не а, навсякъде, само там, където действително има а, съществен процент на грешка, където а, очевидно нещата са по-рискови, там трябва да се контролира повече. И освен това, втория въпрос. Помогнете ми, какво беше това? Е, втория въпрос. Фрауд и les secteurs dans lesquels il y avait des taux de fraude plus élevés. Est-ce qu'on peut Въпросът беше има ли области, където процента на грешка е по-висок? Девет случаи имаме е, с грешка, е, която дава основание за да мислим за измама. Те са свързани и с, така да се каже, проучвания на ОЛАФ, разследвания на ОЛАФ. Има задължение да предаваме такива случаи. Е, досиетата на Олаф. В два от случаите Олаф смята, че действително е, има достатъчно сигнали да се предполага измама, а в другите случаи нямаше. 27 транзакции сме е, извършили проверка. По-малко от 1% бе, така да се каже, процента на грешката. Олаф е, се зае, както ви казах, с два от случаите. Т.е. става дума за 2000, ако направите изчисленията, е, е, при които може да става дума за измама. И така, въпросът, който вие задавате, би трябвало да се зададе на Олаф, тъй като Олаф има в крайна сметка поглед върху всички видове измами, с които се занимават. И знаят в кои сектори има особена податливост е, и е, опасност от измама. При мен става дума за 2000, така да се каже, от случаите е, и от статистическа гледна точка това е несъществен процент. Благодаря. Виола фон Крамон трябваше сега да бъде наред, но не е тук. Дали някой друг е получил задачата да я замести? Да, аз ще заместя. To be short. Съвсем накратко. Не малко бе казано вече от е, колегите докладчици в Сянка. И един въпрос към господин комисаря. Много дълго сме дискутирали тук процента грешки. И сметната палата сега дава съвсем разумно е, тълкуване за това как да се определя процента грешки. Смятате ли, че този метод може да бъде възприяти от комисията? Чисто технически въпрос но по-важно е, е въпроса за е, неизплатените средства, защото това е определено притеснително. 36% е увеличаването на поетите ангажименти, които още не са изплатени в сравнение с 2011. Тоест, много съществени суми остава да бъдат изплатени в посредством настоящи или бъдещи постъпващи средства. Няма ли риск системен риск в е, един момент е, да се окажем без налични средства. Това няма ли да е проблем? Също така ме безпокои един коментар в 16, на 16-та страница в кратката версия, а именно ангажиментите поети за всяка отделна страна. Какъв е, е съответното съотношение между поетите ангажименти и бюджета на страната, страните членки. Примерно, това съотношение за Харватия, България е 23%, Литва 20%, е, е, Полша 17%, Чехия 12%. Няма ли да се окажем в един момент без налични средства? това ще е, натежи много сериозно върху бюджета на страните членки и е, ако се случи, реално ще е напълно сравнимо с, с е, случилото се през 2009, т.е. да стане поредната финансова криза. That ECA's uh, е, pointed this, this systemic risk out uh, Оценявам, че Сметната палата коментира този системен риск и би следвало да се справим с този риск максимално скоро, защото нещата не, мог, не може да продължават по този начин. Възможно ли е да коментирате как евентуално ще се опитаме да се справим с нещо подобно? Der Kollege. Glaube ich, ich würde vorschlagen, dass zunächst Kommissar Oettinger. Бих предложила комисарят Тингер да отговори е, първо е, и след това ще дадем думата и на следващия докладчик в сянка. Как държавите членки и администрациите е, действат при, е, по отношение на одитите? Е, това е, е първата тема, на която ще се спра. Е, ние е, действаме както по сигнал, така и възоснова на нашия опит. Извършваме проверка на работата на администрацията и начина по който те съпровождат и консултират хората, които работят по проектите. Има секторни предложения които би трябвало да допринесат за едно по-високо равнище на изпълнението. Нашите впечатления, нашите заключения са, че процента на грешка не е измам, в резултат на измама, поради неумение да се е, работи, липса на опит, липса на познание. Ние работим също с ОЛА. Всеки път, когато става дума за е, установени от нас е, грешки, информираме ОЛАФ и ОЛАФ има определен срок, в който трябва да реагира, за да каже дали е, става дума за съм, съмнения, които говорят действително за измама и наказуемо деяние или Става дума действително за непознаване на правилата. Както ви казах, разковничето трябва да търсим в упростяването на правилата. Колкото по прости са правилата, толкова по-малко забуда, толкова по-малко грешки. Едно съвсем е, простичко правило води е, до изпълнение без грешки. А когато става дума за измама, а, на практика а, ние действаме превентивно. А, тъй като има твърде сложни правила, започваме още от самото начало с проверките и контролът е толкова стриктен, че можем да намалим процента на грешка, който се дължи на измама но а, а, прекомерното законодателство, така наречения God голдплейтинг, естествено е нещо, което а, също пречи а, и допринася за тази комплексност на правилата. Казах вече. Национални разпоредби, европейски разпоредби. Представете си а, малък земеделски стопанин, а, 50 хектара, а, двама а, служители или двама работника – е, той трябва да се справя с е, всичките тези сложни правила, е, с отчетност, с счетоводни документи, проверки, които се извършват всяка година. И също времено говорим за екологизиране, за устойчиви цели но всичко това е прекрасно, само че то ще направи проверките още по-сложни и правилата още по-сложни. От следващата седмица започваме много а, интересни и а, интензивни консултации за това как а, точно ще а, направим насоките и правилата много по-ясни, по-разбираеми. по ясни по разбираеми най-вече в селскостопанския сектор. Е, финансовият правилник, е, новия финансов регламент, е, трябва да се постараем той да бъде един е, добър набор от правила, който действително отговаря на условията и изискванията за опростяване. Ние сме готови, задължени сме да предоставяме на вас, на вашата парламентарна комисия всички факти и данни, които са ни известни. Докладите за бюджета на Европейския съюз се запълват именно от тези данни, които предоставяме. Но не познавам а, никаква друга сфера, в която толкова а, всеобхватно да документира всъщност всичко свързано с изпълнението на бюджета. А, на национално равнище с... Не съм виждал всъщност нито в Берлин, нито в друга е, европейска столица е, отчети и доклади за е, изпълнението на бюджета в толкова всеобхватен вид. Много часове работа е, се крият зад тази информация, която предоставяме. Естествено и много контакти с държавите членки са необходими, за да стигнем до това равнище навсякъде. И така, тук стана дума и за РАО. Това е една постоянна тема в Комисията за парламентарен бюджет. Задължения, плащания. Какво точно се случва, как точно се изразходват средствата. Всъщност е, за всяка година се установяват е, е, дължимите плащания. И тъй като имаме тавани от 0,1%, в крайна сметка в портфела са установени съвсем точно и задълженията за по кредитите и плащанията в съответната година се изплащат дължимите суми. Сега не знае кога точно, дали ще бъде 2024 или по-рано, но в определения срок Европа изпълнява ангажиментите, които е поела. Програмите в кохезионната политика всъщност обикновенно получават е, е, плащанията едва когато се предложат отчетните документи. Т.е. през 2014 година е започнал проекта, но далеч по-късно получаваме документите и тогава на базата на отчетните документи изплащаме съответните суми от гледна точка на дънакоплатеца това е коректно действие. Плащанията са съвсем конкретно отбелязани, но в крайна сметка не знаем каква сума ще се плати и в коя година точно. И последния въпрос. Може би става дума за недоразумение. Отново стана дума за 1,8%. Тези 1,8% се отнасят до всички програми в сълскостопанския сектор, а на 0% само за определена част от него. И така, благодаря колегата Кус. Благодаря, господин председател. А, госпожо председател, господин председател Лене, господин комисар, благодаря и на вас за това, че сте тук и участвате в тази дискусия. Имам една забележка и два въпроса. Тези 0,8%, за които стана дума току-що в изказването на господин Етингер, всъщност не са средства по някакви програми, в които нещо се е случило, някаква грешка и затова не са изплатени. Процента 0,8 звучи добре, но 0,8% на повече от а, 100 милиарда евро, естествено, представляват голяма сума. И политическото негативно въздействие не бива да се подценява. Това е моята забележка. Бих искал да обърна внимание на факта, че всички ние трябва да се стремим към а, намаляване на процента. А, не 0,8. Не бива да се задоволяваме а, с това, че става дума за под 1%. И два въпроса. Единият въпрос се отнася до нещо дребно, по-скоро въпрос за разбиране. Доклада, който сте разпространили тук е, на седма страница, под е, заглавие Европейския съюз 2018 е, в цифри, последното и или предпоследното изречение, еди колко си процента от общите разходи отговарят на 0,1% от БВП за Европейския съюз. Тоест, вие, така както са формулирани нещата на немски, всъщност разбирате Европейския съюз като държава. Грешка на превода ли или просто така разбирате нещата, защото става дума за държавния бюджет. И втория въпрос. Как стигате до резултата от произволните проверки, как на практика определяте произволните проверки и как точно оценявате нещата на базата на тези произволни проверки? Защото е, очевидно не става дума за прецизна калкулация, става дума за оценка, приблизителна оценка, т.е. съвнушаваме някакъв определен резултат. И това, според мен, е, е проблем. Е, трябва да разглеждаме нещата в едно цяло. Толкова различни са програмите, толкова различни са аудиторските организации и служби, че в крайна сметка не може да се говори за цялостна картина. Как решавате, че е определена проверка на произволен принцип, да кажем, има репрезентативен характер и може да ви даде основание за оценка на всичко? Благодаря. Господин Седовски, Томас има възможност да зададе още един въпрос. Роски сент май слот из каминг. извинете ме, аз трябва да отида на друго заседание, където ще е комисар Домбровскис. Благодаря за коментарите. Много важно е да имаме подобна обмяна на мнения с комисията. Много се радвам, че господин Йотингер винаги е готов да говори с нас не само за вътрешния, за персонала на институциите, но и за одита като чао. Първи въпрос, господин Лена. За вашето сътрудничество с Олаф. Знам, че в много случаи много успешно сте работили, особено а, по а, тематиката за агенцията ЕАЗО. Може ли също да коментирате двете е, системи е, за определяне на процента на грешките? Едната се използва от Сметната палата, другата от комисията. А в бъдеще какво ще се случи? Една и съща ли ще е системата на одит? примерно да се възприеме вашата методология, защото добре, няма големи проблеми с методологията, но все пак Сметната палата определя различен брой процент на грешки. После прозрачността. Очевидно има проблеми е, с проекти в кохезионната политика, например. Аз следя отблизо сектора на земеделието. Имаше в Словакия проблеми и в много други страни членки. Е, ще търсите ли е, в е, бъдеще подобрение на одита, за да може да се свали и процента на грешките на някои страни? Ще следя отговора ви на мобилния си телефон през съответното приложение. Извинете ме. Е, започвам след което ще предам думата. Господин Кус, не разполагам с немския текст, но английския текст е доста ясен. На страница 7 пише еквивалента на 2,2% от всички разходи за управление на Европейския съюз. Аз това го разбирам последния начин. Това са всички разходи, всички публични разходи. 2,2% от разходите е, е от МФР, от брутния национален продукт. Нали, ние не говорим за държавата, а говорим за публичните разходи на всички държавни структури в Европейския съюз, без значение от каква националност. Втория въпрос е свързан с статическия метод. Да, вие сте прав, статистическите методи имат недостатъци. и ако при случайната извадка избираме транзакциите с 95% вероятност можем да кажем, че процента от грешката е плюс-минус 2%. И математиците изчисляват кривите, които излежат като камбани. Някъде в средата е, е прогнозната стоеност. В момента мисля, че 0,8% е диапазона, в който се, се, се движим. Което Това е така, защото не можем по друг начин да процедираме. Ние не сме в състояние да, да, да проверяваме няколко милиона транзакции, не знам колко са точно. Дори работата с такава извадка ам, ам, изисква 40% ангажираност от наша страна. Така че в един интервал от 95% можем да работим и констатацията ни да бъде надежна. Да, има недостатъци, но не разполагаме с по-добър инструмент, с който да работим. И затова си работим с този инструмент. останалите подобни на нас организации работят при подобни подобни стандарти. Знам, че няма, не сте напълно удовлетворен, но няма напълно удовлетворителен отговор на този въпрос. Системата има недостатъци и това е така. И накрая с, по въпроса за приоритетите. Статистиците и математиците, които работят при нас, ни помагат да си свършим работата. Аз не съм математик, аз съм юрист и ние разчитаме на тях че работим на, научно, на научна основа и на колегата, който си тръгна за сътрудничеството ни с Олаф. Добре работим с Олаф Подписахме нов меморандум за разбирателство, ново преработено споразумение, което разширява нашето сътрудничество. Новият директор на ОЛАВ е бив член на Сметната палата. С него имаме добри лични отношения. Олаф е в наша помощ, ние също подкрепяме тяхната работа. И сега след като беше създадена Европейската прокуратура, ние се стремим да изградим добри контакти и с тях. Но естествено сме в самото начало. Разменихме си първоначално писма, но тъй като Европейската прокуратура е нещо съвършенно ново, те първа трябва да видим как да изградим нашето сътрудничество. Това са отговорите от мен сега ще помоля колегата Лазарус да отговори на останали останалите въпроси. Благодаря на господин Здеховски за въпросите. По първият. Системата за отчитане на грешките не са две. Те не са е, една система за комисията, различна от тази, която е, провеждаме ние грешка се установява, когато дадено плащане не е извършено според правилата, т.е. проблема е ясен. И е, в някои случаи комисията дори по-стриктно отчита грешките от нас, примерно в държавните поръчки, обществените поръчки. Там ние сме като че ли по-снисходителни, отколкото е, третирането на комисията. Но това, което трябва да се постигне като стиковане между нас и комисията е статистическата извадка за проверка на транзакциите, за да може да се направи екстраполация – нито страните членки, нито комисията а, възприема метода за статистическа извадка. И именно, а, както и коментирах преди малко, именно от тук се получава а, този разнобой между цифрите, които установяваме ние и комисията в кохезионната политика за процента на грешките. А как да предотвратим грешките? Първо с упростяване, второ с подобрени системи за контрол и като не се е, формулират прекомерно много допълнителни изисквания, примерно като директните плащания в земеделието, там има и други е, условия. И както каза комисар Отингер, много е трудно за един земеделски производител, който не е запознат с механизма на системата, да подаде всички документи и да спазва всички необходими изисквания и стъпки. Та една дума – упростяване. Благодаря три въпроса. Сега един след друг ще ви помоля да бъдете кратки. Един докладчик сянка, който се върна, господин Чарнецки, който трябваше да отида да гласува, Гарсия Муни... Муниус и госпожа Длабайова. Благодаря ви, Госпожо председател, искам да се извиня за две неща. Първо, че ми се наложи да изляза, трябваше да отида в комисията по развитие. И понеже нямаше как да бъда на две места едновременно, се извинявам, че ме нямаше. Искам да благодаря на господин Лейне и господин Лазаро за компетентните изказвания. Много се радвам, че господин а, Лейне пое този изключително важен пост в Сметната палата. Сега конкретно по същество. Процента грешки на комисията и на Сметната палата – в тази връзка имам коментар. Искам да ми кажете, взимате ли предвид тенденциите, когато се правят съкръщения? примерно за кохезионна политика през следващия период. При кохезионната политика нещата не изглеждат толкова зле. Това са моите въпроси. Ejerzo ahora de, de presidenta yo, porque no está la presidenta, ¿no? Para dar paso. Благодаря. Само искам да се възползвам от е, възможността да задам е, въпрос като е, докладчик за другите институции. Според мен е много важно да си даваме сметка, колко важна е ролята на другите е, институции. Е, там те, разбира се, тяхните е, дейност се отчита в сектора административни разходи, където се смята, че няма, че грешката е под прага на същественост. И 9,9% са разходите, а 2,1% което е доста малко, т.е. под прага за риск. Но, както каза господин Лене, разбираме, че имате ограничени ресурси, но като че ли от 2015 непрекъснато намалявате Броя на направените одити 2011 е, е бил 155, сега е много по-малко. А може ли е, да коментирате и а, разходите парламент, комисия, въпреки че не е съществен а, грешките, в края на кращата 12 от 100 и след това 10 от 25 от проверките са установили грешки, т.е. увеличението е много голямо. Не е ли редно да има отделна информация за всяка отделна институция, защото по този начин ще може много повече да придобием представа а и да се съобразяваме с изискванията и на парламента, и на гражданите да има едно надежно докладване. Yes, no, thank you. it works. Uh, uh, благодаря, благодаря за толкова изчерпателния доклад. Отново имаме доказателства колко е, бдително опазва Сметната палата принципите на устойчивото управление, финансово управление. Надявам се да продължите да го правите. Аз винаги, винаги поставям акцент върху изпълнението. Има едно много пространно раздел във вашия доклад. И не забравям раздел, не бива да забравяме раздел 3, когато работиме по следващата многогодишна финансова рамка. Въпрос за сметната палата. Е, доклада за 17-та година, нивото на грешката – за безвъзмезните, е, за преко изплащаните разходи е, е около 2%. А сега в ме... доклада ви е, въвежда различни видове термини, т.е. не директни плащания и плащания и възстановяване на суми, а високо рискови и ниско рискови плащания. Защо сте решили да използвате различни терминология? И после въпроси за комисията и за сметната палата. Всяка година, като че ли грешките се повтарят, недопустими лични разходи, недопустими непреки разходи, е, грешки свързани с по-високи нива на изисквания на национално ниво – така че е, като има методология споделяне на грешки и така, е, на най-добри практики и така нататък, как така е, Сметната палата установява грешки, а няма никой, който да е отговорен и от комисията, и от страните членки? Не е ли редно да се извършва един одит само от Сметната палата и то преди да се дадат съответните пари на страните членки? lasse ihn gerade noch zu Ende schreiben, Herr Lassos. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you, Madam Garcia Munoz. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо Гарсия Муниос, за въпросите. Администрацията. Да, наистина. В миналото аудитирахме по-голям брой транзакции – но с течение на времето, когато извършвахме текущото планиране, го правим възоснова на опита на резултатите от миналата година – Грешката по администрацията е под прага от 2%, без значение дали 1,8% е или 0,6%, тя е под прага на съществеността. И няма кой знае какво значение. И тъй като искаме по възможно най-оптималния начин да използваме нашите ограничени ресурси, ние аудитираме под 50 транзакции годишно, което е статистическата извадка, която ни е необходима съгласно международните счетоводни стандарти, за да можем, която, а, която ни позволява да а, имаме становище по а, е, тази функция от многогодишната финансова рамка. Това е моментна снимка за това как изглеждат нещата в администрацията. Благодаря, госпожо Длабайова, за вашите въпроси. Наистина, много добър въпроса защо, защо, е, защо преминахме към, от обичайната система към по-висок, по-нисък риск. Като цяло няма промяна, както обясних преди малко. Ние планираме одита възоснова основа на резултатите от предишни години. И стигнахме до извода, че високо рискови високорисковите разходи са по-скоро възстановяваните а, разходи. Е, и много малка част от разходите за безвъзмезна помощ. Така че последното описание, това, което дадохме тази година, е правилно базирано от резултатите от одита от предишни години. дали да извършваме един одит и дали само сметната палата трябва да извършва такъв одит. Да, разбира се, трябва да правим един одит. Ние се стремим дори към това. Ние каним комисията да си сътрудничи по-тясно с нас. Ако, ако променим начин на работа, обаче ще спрем, престанем да бъдем независими. Комисар, иска ли да каже той нещо по въпрос? Да, Разбира се, се повтарят сходни случаи, е, които съдържат грешки и може да ни попитате защо се повтарят грешките. Защото едната грешка е била 2017 година в научно-изследователен институт в Град, другата грешка е на друго място в Делфт, например, а третата грешка в научно-изследователски институт в Мюнхен. Имаме стотици хиляди партньори. И всеки, който подава заявление за възстановяване на разходите, прави грешка за първи път. Грешка, подобна на грешката, допусната от друг заявител от друга държава членка. Така че единственото, което помага е добрата консултация а, и опростяване. Консултации, извършвани в самите страни членки. Помня отпреди, че накарах администрацията на висшите учебни заведения в моята федерална провинция да консултира участващите по седма рамкова програма, за да не допускат служителите в един или друг институт грешка, която не би допуснал професионалист. Така че грешките са едни и същи, но те се допускат от различни заявители. Същото се отнася при програмите за а, младежка безработица, за НПО, за, за, за, за всички. А, защото ако имате две природозащитни организации, те даже не се познават а, и допускат подобни грешки. Стотици хиляди проекти, стотици хиляди участващи допускат общо 100 грешки. Ако Сметната палата иска да поеме нашата задача да заповядат, е, отиваме на почивка. Но въпросът е, ако за да аудитирате един проект в Пафос, а, и трябва да отидете там, да летите и така нататък, тогава е по-добре от Никозия да се е, извършва контрола. А, ние трябва да разчитаме на, тези, на този контрол на места, а, включително и на ниво а, община. Сметата палата има една единствена задача да ни контролира като независима критична инстанция, но а и не да се намесва в нашата оперативна дейност. Мисля, че това разделение на а, задачите а, е добро структурно естество. А, въпреки това, сътрудничеството винаги може да се подобрява. И едно последно изречение, за да избегнем ам, а, на недоразуменията. Разходите за администрация са 6% от всички разходи, а не 9,6%. Тук се включват европейските училища, всички сгради, всички институции, всички служители. За служителите комисията играе е, е, играе основна роля, защото ние сме работодатели. 6% общо са всички разходи за администрация. Да, 9,6 беше някакъв процент и се получи объркване между Мартина, Ангелика колежката Ева и Лара Волта се последната. Допълнителен въпрос. Е, когато говорите за грешка, аз попитах просто как е възможно само аудиторите на Сметната палата да разкриват е, и констатират грешките, а не служителите на комисията от специализираните звена. Бихте ли ни казали, знаете ли за тези грешки преди Сметната палата да ги е посочила в своите е, доклади? една от причините. Аз доста дълго съм се занимавала с тези текстове, тъй като съм била докладчик по темата. Комисията е определила определени рискови сфери и това, което става извън рисковата сфера, вече определя допълнителния процент. И струва ми се, че Сметната палата се занимава и с други случаи във връзка с тази проблематика. Така че по тази причина задължително, така да се каже, има една определена разлика. Тя трябва да съществува. Ако всичко съвпада 100%, аз вече ще се усъмня, че нещо не е както трябва при един одит на 0,0 е, отклонения е, е, вече звучи твърде съмнително. Веднага ще попитам какво става, какво се крие за това пълно съвпадение. Да. Де факто това е изключено. Но да чуем колегата Винцик, след това Ева и Лара Войтех. Благодаря. Когато един гражданин на Европейския съюз констатира, че е, в регионалната администрация или в някаква служба, предприятие е, се правят грешки, как е, изглежда правилото? Към кого трябва да се обърне съответния гражданин? На кого да подаде сигнала? Ева, моля. Колегата Ева, 2016 Ставаше дума за определени суми, свързани с слабости в бюджета, които бяха в рамките на солидни суми. И Възможно ли е, в крайна сметка, по отношение на всеки сектор и на всяко предприятие да има определено. на констатация за свършена проверка. Аз имам определени съмнения по отношение, да кажем, на констатациите. 9,5 милиарда, казвате, е глобална Европа и още една програма. Сумата не е чак толкова голяма и затова не заслужава аудитиране, но и специална проверка. Аз мятам, че сумата е голяма, в крайна сметка, и за неевропейски страни същевременно е, се отделят огромни суми 885 милиарда. Е, как е, точно стоят нещата във връзка с разходите там и извършените проверки? И по отношение на Брексит, е, е, който очевидно е, ще свърши без постигнато споразумение, ще знаете в крайна сметка какви са били причините за желанието на Великобритания да излезе от Европейския съюз, след като очевидно няма проверка колега Ебер, ние в момента събираме въпросите вие всъщност поставихте, така да се каже, е, вашите въпроси. Е, колегата е, Войтер сега е, има думата и след това ще дадем вече и възможност за отговор. Вие вашия въпрос го поставихте. Да, благодаря. Това е въпрос към Европейската комисия. Отново се спирам на темата РАО неизразходваните средства 2,18 е, е, милиарда 218 е, милиарда за тази година. Нещо, което действително трудно можем да обясним на гражданите. Защо? Когато говорим за рискови сфери и бюджет в риск, в крайна сметка има ни 218 милиарда, които очевидно представляват определени проблем в рамките на темата РАО. Има един преглед на Сметната палата. Може би вие ще ни предложите някакви решения в рамките на този преглед. И така, господин председател, ще започна с въпроса на госпожа Ринцик. Когато някой установи, че средства на Европейския съюз се изразходват неправомерно, незаконообразно, нередовно, какво трябва да направи? Дали трябва да се обърне към административни органи или направо към ОЛАФ? Може и да се информира и комисията. Ние като сметна палата непрекъснато получаваме е, сигнали че нещо е извършено неправомерно. Тъй като нямаме тези, този административен капацитет за да проучим нещата, препращаме тези сигнали или към комисията, или към ОЛАФ и там се предприемат съответните стъпки. Ако изобщо сигнала заслужава внимание според колегите. По отношение на колегата Евър, Мога да кажа само следното. По отношение на всяка глава сме е, извършили много подробни проверки и сме направили констатации. Имаме статистически метод и на практика е, е, ни е необходим, е, може би, е, многократно по-голям персонал, за да можем да е, изпълним всичко това, за което вие говорите и поставяте като изискване. Т.е. всичко трябва да бъде в рамките на допустимото, на възможното, на реалистичното. Ние предлагаме е, важна, е, прецизна информация, с която парламента може да работи, както стана ясно през последните години и Погледнете е, как точно са изглеждали през последните 20 години европейските финанси. Има много съществени промени към по-добро. И ние сме на път в момента да изготвим едно квалифицирано становище, е, като направим и е, сравнение с положението преди доста години. Напредъкът е съществен. Колегата Лазарус и след това комисарият. Благодаря, господин Евер, за вашите наблюдения. Добра възможност да изясним нещо. Ние като аудитори сме призвани от е, договора да извършваме е, е, проверка върху изразходването на бюджетните средства като цяло. Това е нашата задача съгласно договора и това правим. Когато става дума за определени транзакции – които са, обхождат различни рамкови програми. И търсим статистически данни, които ни позволяват да направим един, една статистическа оценка и системна оценка – Става дума за повече от 160 е, транзакции, е, които се е, разпростират върху различни сфери. За глобална Европа И когато направихме една проверка на всичките тези 758 транзакции, установихме, че по отношение на глобална Европа ще се наложи да увеличим броя на транзакциите, за да направим проверка по отношение на процента на грешка и за глобална Европа да, ние се опитваме естествено да направим това, но парламента би трябвало да се погрижи също, може би, да се увеличат служителите. Броят на служителите, с които разполагаме в момента, не е достатъчен. За да обхванем абсолютно всички сектори, както вие бихте искали. Всички останали сфери с по-висок процент на грешка, всъщност са обхванати. Естествено, сметната палата е, така да се каже, политизирана в известен смисъл. Аз съм е, технократ, е, като имам предвид ситуацията в Обединеното кралство, мога да кажа на базата на моя професионален опит – Сметната палата се ръководи от най-световно признатите стандарти на международните организации в света, които отговарят за аудитиране. Да, естествено, ние се ръководим от определени политически принципи. Имаме около 900 е, служители в Сметната палата, които работят много професионално, като професионални аудитори. Нито е един а, е, от членовете на Сметната палата няма а, правомощието да взима самостоятелно решение. Дори и председателят не. Ние взимаме нашите решения в рамките на целия колегиум. Дори и аз, като а, член на Сметната палата, който отговаря за годишния доклад, е, и аз съм професионалист, аудитор, е, нямам право да взема самостоятелно решение. Аз представям нещата пред е, камерата, след това се събираме на така нареченото пленарно заседание, пълен състав на членовете на Европейската сметна палата и аз съм, така да се каже, призван да представя нещата толкова убедително, че е, е, колегиума да вземе решението, което смятам за правилно на базата на установените е, факти и данни. Ето това е начина по който се работи сметната палата. Аз ще си позволя забележката, че политиците не, са, не се раждат като политици. Е, повечето от нас имат е, определена професия. Е, британският доклад, доклада на Британската сметна палата, е хубаво да се прочете от колегата Евър. Е, там се е, описва съвсем точно какви ще са последствията от една сделка, е, липсваща сделка при излизането на Великобритания. Какво ще липсва на хората, какви дефицити се очертават на важни животоспасяващи медикаменти и други продукти. Борис Джонсън е този, който всъщност е, разпусна парламента и го изпрати във вакансия. Никой от нас тук не може да го направи, не може да си позволи такова нещо, нито комисията може е, е, да излезе в отпуска по решение на председателя на комисията, нито ние в парламента, нито председателя на сметната палата може да разпусне всички и да им каже хайде отивай в отпуска принудително. Комитарът Етингър да видим какво ще каже. Да, благодаря, госпожо председател. Отново стигаме до структурната тема РАО. Неизплатените, е, забавените плащания. Е, имаме един доклад е, за напредъка, който обхваща тригодишния период. И там се опираме на тригодишните доклади на държавите членки да кажем, имаме проект, който е обявен, има конкурс, подадени са заявки, направен е избора и е взето решение за осъществяване на проекта. И след това вече получаваме, така да се каже, официално и правото да извършим плащанията и винаги казваме на държавите членки, много ви моля, изплащайте веднага, незабавно сумите, но не можем да се намесим. И в някои случаи три години се забавя плащането да кажем, е, при тръбопровод по свързване на Европа, е, проекта за свързване на Европа, е, бюджетните кредити по съдължения вече са отпуснати, но плащанията се забавят доста по-късно се осъществяват. Опитваме се, естествено, това е целта ни, да ограничим този период на забавяне. По всички програми, по всички проекти е, трябва да се отчита всяко евро вие, депутатите, след това искате отчет от нас. Когато, да кажем, вашия министр-председател иска удължаване на 31 октомври, ще трябва да видим как точно ще се решат нещата и по отношение на всичко онова, което поставяте като критични въпроси. Тук комисарите са подложени на изпит. Знаете колко стриктно се следи за изслушванията за комисарите, а също времено вие очевидно не желаете да се съобразите с някои правила и принципи така. Господин Евер очевидно не е, е съгласен, но е, получи отговор на въпросите си. Благодаря много на е, председателя на Сметната палата, на колегата Лазаро, който отговаря за годишния доклад. Благодаря и на комисаря Етингър и неговия екип. И така, приключваме с заседанията по тази точка и преминаваме към точка четвърта. Тук ще разгледаме един преглед на устойчивото развитие. И така, за маничко ще чакаме, докато комисарят и председателят на Сметната палата напуснат специален доклад. Може да помоля всички, които искат да си говорят, да, да си говорят извън залата, защото ще бъде трудно за другите колеги. Трябва да отправя това не особено, тази не особено любезна покана е към комисаря и да помоля сега за тишина в залата. Herzlichen Dank. Благодаря. Нашият докладчик по този специален доклад е Лара Волтас. Първо ще дам думата на Сметната палата на Ева Линдстрем. Thank you, Ms. Holmeyer, and thank you for uh, uh, the pleasure. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да представя сега доклада на Сметната палата на тема устойчивост. Казвам се Ева Линстром. От 1 март миналата година работя за Сметната палата. Току-що изслушахме е, отчета за док... годишния ни доклад, но това е може би половината от работа, която ние извършваме. Правиме одит на изпълнението и също специални доклади за финансовото управление. Аз е, работих по доклада за устойчивост, е, отчет за европейските институции и агенции. Европейския съюз е, е основен двигател в изпълнение на програмата 2020 и ние искаме да видим докъде е, е стигнала тази програма. Климат, околна среда, енергетика, вече излязохме с доклади, но сега се прегледахме и целите за устойчиво развитие, свързани с програмата 2020. Отправната ни точка, всъщност те бяха две. Първо програмата до 2300 с съответните цели за устойчиво развитие, които покриват климат, транспорт, иновации и други 17 общо. Целите за устойчиво развитие е, не се ограничават само до климатични промени или околна среда, а засягат много различни области, включително и е, Европа като цяло. И Европейския съюз и страните членки са поели пълен ангажимент да изпълняват целите за устойчиво развитие и съответно страните излизат с отчетни доклади. Съвета и парламента също призовават за да има доклад за изпълнението до 2019 за цели, как се изпълняват целите за устойчиво развитие. Освен това, почиваме на директивата, която изисква 95-2014, която изисква през 2019 да излязат с отчети за устойчивост. 7400 са дружествата, които трябва да го направят тази година. Отчетите за устойчивост не е нищо ново за частния сектор. Това се случва отдавна, защото инвеститорите очакват информация за рисковете за устойчивост и как те се преодоляват от дружествата. Инвеститорите си дават ясна сметка, че рисковете за устойчивостта се а, трансформират и в финансови такива. По различен начин се изпълняват задълженията в страните членки. Примерно увеличават се броя на организациите, които имат задължения за отчитане. Е, и за околна среда, и за социални критерии, и за економически критерии. Публикуването е, на тези отчети е свързано и с въпросите за прозрачността. Е, тоест, там трябва да се съдържа истината, цялата истина и нищо освен истината. Обсъдихме и с обществото, и с частния сектор – и е, въпроса за така наречените декларации за достоверност, защото много неща се е, така, представят като твърдение. Въпросът е кое, на кое може да се има доверие. В директивата се предполага да се провери поне дали съответното дружество е излязло с доклад за устойчивост, без обаче да се проверява верността на съдържанието му. Европейския съюз би следвало да спазва и принципа да води с пример, посредством пример. Докъде сме стигнали с докладването за изпълнението на целите за устойчиво развитие и как точно го правят отделните европейски институции и агенции? Като казваме на европейско ниво, ние оглеждаме бюджета на Европейския съюз, не разглеждаме отделните страни членки. Също така следва да подчертаем, че става дума за преглед, не за одит. Е, може би чисто техническа разлика, но когато правиме преглед, можем да описваме факта и картината и да очертаваме основните предизвикателства. годишни доклади оглеждам, оглеждаме, други доклади на съответните институции, агенции. Е, проведохме и много интервюта, преглед 12 институции, 41 а, агенции анкетирахме и 100% получихме отговор на изпратените формуляри. Доклада за устойчивост не е само доклад. Това е и един процес, който в края на краищата се увенчава с доклад. А ние търсим да установим кое е важно за съответните организации и тогава вече да преценяваме стратегията си, т.е. не подхождаме еднозначно към всички. Какви са основните ни послания от прегледа? Няма дългосрочна стратегия за след 2020. Сега, когато се отчита напредъка, трябва да е ясно каква е отправната точка и какви са целите. Тук иллюстрираме на таблицата already um, a year ago, uh, the Court of Auditors highlighted this risk that the multi-annual financial... Чертахме вече риска, че многогодишната финансова рамка може би ще се решава без стратегия, която да стои зад нея. Какво е извършила комисията? няколко стъпки в правилната посока, можем да кажем, след като законодателите я призоваваха нееднократно. Излязе, излезе комисията с документ за размисъл в началото на тази година за устойчива Европа за дискусия на стратегията за Европейския съюз след 2020, но това не е нито стратегия, нито доклад за устойчивост. Няма анализ, няма а, така формулировка на това какво още трябва да се прави. Комисията също се позовава и на доклада на Евростат, много интересен доклад. Той описва какво се случва в европейски, на ниво Европейски съюз и в страните членки на базата чисто на статистически данни от страните членки. Но това не може да е мярка за това доколко европейския бюджет допринася за постигане на целите за устойчивост. Няма и ангажимент за, за доклад комисията. Има много доклади за показателите, но в момента не е включила комисията отчет за постигане на целите за устойчиво развитие в другите си доклади. Едно единствено изключение е дейност, външната дейност там вече е, системата за, от, за отчетност включва и изпълнение на целите за устойчиво развитие. That in some member states uh, sustainable development and the sustainable development goal are Мога да кажа, че като че ли страните е, така много мъгляво търсят включване на тези цели в отчетността си. 12 институции проверихме, 41 агенции, две, е, два органа публикуват доклади за устойчивост, Европейската инвестиционна банка и е, Бюрото за интелектуална собственост. Някои институции събират информация, но тя е много разпокъсана и главно е, се отнася до вътрешните процеси, примерно е, колко се потребява вода, хартия или нещо подобно. Не е включено с така обща стратегия или политика което означава, че вероятно не се покриват някои много важни рискове. Значи комисията няма отчетност и е добре да си зададем, зададем въпроса защо в края на кращата докладването е края на един процес и предпоставките за изпълнение на този процес не съществуват. Трябва да има стратегия, трябва да има анализ и съответно целите за устойчиво развитие да бъдат застъпени в бюджета и други основни процеси, за да може да се осъществява и докладване. Четири са основните предизвикателства в бъдеще. Първо да се разработи нова стратегия след 2020 на европейско ниво, да се включи темата за устойчивост в бюджета и рамката за изпълнение и да се разработи рамка за отчетност, на останалите институции и агенции, а също така и да се повиши е, надежността на отчетността за устойчивост посредством одити. Тоест, не само да звучи приятно и интересно информацията, но да е сигурно, че е и надежна. Благодаря ви. Това всъщност не беше специален доклад, а, а разглеждане на конкретен казус, по който нашия доклад е Келара Войтерс. Благодаря, благодаря на госпожа Линдстръм и на Сметната палата за този доклад. Изчетох го с интерес. Благодаря ви и за представянето. Съжалявам, че съм сгръб към вас. Като цяло, това, което си мислех докато четях доклада е, че трябва да правим това, което проповядваме. Това се отнася за европейските институции и агенциите. Европейския парламент съвета е, изготвя насоки е, за това, какво трябва да правят за устойчивостта фирмите и така нататък. А ние сами за себе си нямаме такова правило. Както казахте, няколко агенции, институции и а, е, докладват устойчивото развитие, а, но не бих казала, че го правят по най-съществените въпроси. Основният въпрос, по който трябва да е, се докладва, всъщност е доколко с тяхното финансиране доприлагат е, за целите за устойчиво е, развитие. Използването на хартия и вода не са сред тези най-съществени неща. Имам няколко въпроса, най-важно от които е следния и той към Европейската комисия – Съгласна ли е комисията, че трябва да водим с пример? Допускам, че отговорът ще бъде да. И след като това е така, какво ще направим? Как ще работим за целите за устойчиво развитие? И комисията ще изготви ли всеобхватна стратегия, за да можем да изпълним с живот това, което проповядваме за другите. И как ще го, ще го направим? Ново законодателство ли ще приемаме? Ще отворим финансовия регламент ли? И един въпрос имам към сметната палата. А, предполагам, че най-много чакате тази всеобхватна а, стратегия. Е, смятате ли обаче за сега, че процес на освобождаване отговорност на парламента има отношение към е, устойчивостта? Благодаря, Лара. Имам един допълващ въпрос. Комисията е разработила методология за а, установяване на бюджетните редове, които имат отношение към климата. А, това в момента се преработва и се адаптира към най-новите цели за устойчиво развитие. Интересуваме до каква степен при промяната на методологията взимате предвид е, е, най-новите е, изводи, направени от текущите проекти. Аз лично съм с впечатлението, че има бюджетни а, редове, които имат голяма връзка с изменението на климата, но това не е залегнало в методологията на комисиите. Например, компонента екологизация е записана на едно от първите места в методологията на комисията, а Сметната палата е установила, че екологизацията има малко отношение към климата. Искам с други думи, искам да ви попитам как в момента доразвивате е, методологията. И второ, интересуваме как да го направим без е, да създадем безкрайна бюрокрация за фирмите, за хората, които подават е, заявление. защото резултатите, които търсите, трябва да са съотносими към усилията, които трябва да се положат, за да се добият тези резултати. Оливие Шастел, като докладчик в Сянка, за Риня. Благодаря, госпожо председател. Споделям определено в голяма степен констатациите на нашия докладчик. Е, по доклада за устойчиво развитие. Ако го разгледаме в е, подробности, си даваме сметка, че няма предви... не е предвидено комисията, когато се отчита да прави такъв доклад. А, и само две институции публикуват такъв доклад. Е сериозно предизвикателство, много голямо е, за да и трябва да работим по него без е, да се бавим. Е, факта, че няма разработена стратегия, ни кара да си зададем въпроса и кога комисията смята да формулира такава ясна стратегия за периода 2020-30. Това е основно така размисъл, до който стигам, когато разглеждам доклада. Необходимо е, естествено, да се стараем всички наши агенции, институции, всяка генерална дирекция на комисията да включи подобна глобална стратегия за устойчивост в своята дейност. Още повече е, това да не се ограничава само е, до консум... изразходването на хартия и намаляване на е, начина по който се консумира и смяна на начина по който се потребява вода в края на краищата по този начин ще можем и да е, ориентираме съответните бюджетни средства там, където е най-необходимо и там, където се счита, че има най-голяма европейска добавена стойност. А, след... Благодаря. Мария Грапини е последната. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да благодаря на Сметната палата за изложението. Искам да благодаря и за конкретните примери за неспазването на правилата. За мен като дългогодишен бизнесмен е, е Удивително, че комисията изготвя многогодишна финансова рамка без да има стратегия. Всяка една фирма би фалирала, ако а, няма наред с бюджета и стратегия. Благодаря ви за изложението, благодаря ви за идеите. Имам въпрос. Сметната палата има ли възможност да задейства? Имате ли възможност да накарате комисията не просто да ви представя доклади или някакви е, описателни становища? Имате ли инструменти да промените нещата? И още един въпрос. Комисията изготви многогодишната финансова рамка, но по отношение на големите е, приоритети е, не бяхме единодушни. Може би това се това, че няма е, стратегия. Сега през ноември ще проведете щафетата на новата комисия. Вие поне бихте ли а, е, могли да дадете някаква водеща линия за следващата МФР? Благодаря ви, колега Графини. А, е, уважаема комисия, уважаема госпожо Боскес, а, е, а, вие имате тежката задача да а, кажете как да подчиним а, нашия бюджет на целите за устойчиво развитие и то по небюрократичен начин, изобщо по отговарящ на начин на всички изисквания, които имате. Това е сега вашата задача. Доста сложна задача, искам да кажа. Благодаря. Мисля, че значи ни е много трудна задачата. Първо, благодаря на комисията, че е, разясни е, този преглед. Е, в този случай е, вероятно не се включват мненията на анкетираните в доклада, предполагам. Благодаря на госпожа Лестрон за доклада също така, защото устойчивостта е много важна тематика, но тя е изключително сложна. И е, вие успяхте да съчетаете наличната информация и да въведете в нея и нови елементи. Всичко това ще е много важно за комисията, когато се подготвят е, бъдещи доклади по устойчивост. Може обаче да се каже, че е много-много сложно да се намери начин как да се измерва от устойчивостта на практика. И когато говорим за съответните резултати, трябва много внимателно да очертаваме за какво говорим и защо. Трябва да правим разлика между европейските, е, европейското ниво, страните членки, европейските институции, една от които е комисията. И е, докладването за устойчивост може да засегне, засегне много различни аспекти. Тоест, примерно частна, общ, частно срещу обществени институции, за разлика от частни дружества и така нататък. Освен това, искам да цитирам и заместник-председателя Катайнен – Европейския съюз е, е основен двигател зад е, приемането от ООН на целите за устойчиво развитие и е ангажиран с е, спазването им. Тук е много важно, че комисията поема ангажимент за спазване на целите за устойчиво развитие. До сега и е, всичко, което сме постигали, показва, че е, можем да го направим. и сме готови да допринасяме за това. Много важно е да има мониторинг. Има достатъчно оценки за това как е, вървим е, в посока постигане на тези цели. Първо е, доклада на Евростат, е, после доклада на Сметната палата. В доклада на Евростат е, се предоставя много информация за това как Европейския съюз като цяло, на институциите, Европейския съюз като цяло как се движи в посока постигането на тези цели. Това е важно, защото ако се консултирате с сайта на Евростат, там се съдържат много информации, включително за всяка отделна цел, за всяка отделна страна. Другият доклад, който ползваме, бе прият за първ път тази година и се нарича първи е, доклад на за обобщение на Европейския консенсус за развитие. Устойчиво развитие. Там определено се говори за постиженията за постигане на целите на ООН. Освен трето, политическия форум на ООН. Там също се следи как се изпълнява програмата до 2030 за, за цели за устойчиво развитие. Комисията предоставя на този форум всички, е, цялата информация, с която разполага от генералните си дирекции. И накрая, как европейския бюджет допринася за, устойчив, за целите за устойчиво развитие. Тук е, чухме е, така госпожа Линстром да настоява по тази тема. Комисията е на позицията, че не искаме да излизаме с нов доклад – а предоставяме информация а, по темата как допринася европейския бюджет а, в а, докладите за изпълнение. В съответните приложения на проекто, по проекто бюджета се съдържат и е, програмните декларации. Там разясняват как отделните е, програми допринася за спазване на целите е, за устойчиво развитие. За сега тази оценка е чисто качествена. Искаме да излезем с повече оценка за отделните бюджетни редове в такъв смисъл. Естествено, ние е, обмисляме и какво трябва да се прави в бъдеще. Has made sustainability a political priority. Председателя на комисията определи за следващия период устойчивото развитие като приоритет. Затова трябва да се стремим и да можем да се наречем устойчива Европа. Каква е стратегията на комисията? Тя върви в три основни посоки. Две от тях вече се изпълняват, третата те първа. Първо – Устойчивостта се включва в разработването на всички наши политики. Работим именно за това, така че е, целите за устойчиво развитие да бъдат отразени във всички политики и програми на, а, със съответния бюджет. После, е, мониторинг на изпълнението на целите за устойчиво развитие и съответни действия, ако това изпълнение не е достатъчно. Оглеждаме съдържанието и видимостта на докладите на Евростат в такъв смисъл. Трето, те първа възнамеряваме да го осъществим, а именно да се сложи акцент върху европейския семестър, където да се интегрират и целите за устойчиво развитие. Този семестър е ключов инструмент за економическа координация и е, тези три инициативи на новоизбраната председателка на Европейската комисия са много важни. В момента сме в преход. Започваме и с дискусия по многогодишната финансова рамка тук в парламента и съвета. Окончателният резултат от тези дискусии ще ни даде възможност да подобрим и отчетността по изпълнение на европейския бюджет в посока постигане на целите за устойчиво развитие. И в заключение бих казала, ние в момента се намираме в преходен етап, имаме ангажимент да работим по устойчивостта и очакваме да чуем новата стратегия за бъдеще от новия състав на комисията. Когато всички тези основни компоненти е, са на лице, ще дойдем да коментираме повече подробности пред вас. Благодаря, е, госпожо Бускет. Е, колежката Вълтърс, дали има допълнителни въпроси? Не. Ще помоля и госпожа Линдстръм да вземе думата, да. Разбира се. Исках да попитам докладчиците и докладчиците в сянка най-вече дали имат допълнителни въпроси. И така, един допълнителен въпрос към госпожа Линдстрем. Във вашия кратък преглед като че ли не е отразена стратегията на комисията, а в бюджетната рамка знае, че всъщност доста интензивно се засяга този въпрос. Да, благодаря. Благодаря за въпросите и за коментарите на комисията. Първо, важно е да кажем, че устойчивостта е една от е, големите тревоги на е, избирателите. Стана ясно по време на европейските избори тази година. Много от е, избирателите искаха да знаят как точно Европейския съюз ще продължи да работи по целта устойчивост, не само екологична устойчивост, но също и социална устойчивост в рамките на своя бюджет – това очевидно е, е една актуална тема е, и за новия мандат на парламента. Има въпроси, които се е, отнасят до становищата във връзка с изпълнението и докладите за устойчивостта в контекста на процедурата за освобождаване от отговорност. Естествено, ние правим едно ясно разграничение между доклад за устойчивост и доклад за е, изпълнение е, е, целите за устойчиво развитие са част от е, нашите доклади, защото те са свързани и с програмата за 2030. И е важно да осъществим какъв ще бъде приносът за е, осъществяване на тази цел, не само във връзка с отделните доклади и изпълнението от страна на комисията. Въпросът е как, е, в крайна сметка, ще се допринесе за постигането на тази цел. Е, липсва дългосрочна стратегия. Вие казвате това. Естествено, необходима е една такава стратегия, на която да се базира на анализите какво е най-важно за Европейския съюз, защото Европейския съюз има е, правомощия по отношение на е, устойчивостта и целите за устойчиво развитие ние не само изготвяме този специален доклад, но изготвяме и становища и други документи, в които е, отразяваме и начина по който коми, комисията коментира и реагира на нашите препоръки в е, издадените становища и публикуваните доклади естествено във връзка с собствените ресурси. И по този начин ние упражняваме натиск върху комисията за това как да извърши следващите стъпки, как да напредне, как да подобри изпълнението и отчитаме естествено развитието в това отношение. Напълно съм съгласна а, с това, че тук не се отразява а, темата бюрокрация. Докладът за изпълнението а, би могъл да бъде естествено и по-различен, но тук целта бе да видим как програмите и политиката допринасят за осъществяване на целта устойчивост. Когато говорим за методология в този кратък преглед, ще кажа, че той действително трябваше да бъде кратък и бърз и е, не сме започнали една официална процедура, но при всички положения в работата по доклада ще работим съвместно в тясно сътрудничество с комисията. И така накрая ще дам думата на докладчика. Благодаря. Много се радвам, че получих обяснения и отговор на въпросите, които бяха потвърдени от коментара на комисията. В момента Става дума за три е, основни посоки, в които се работи, които трябва да бъдат обединени. Продължавам да вярвам, че една е, обща стратегия е нещо много важно. Естествено, една подобна стратегия крие и рискове. Е, стратегията би могла да доведе и до ненужна работа, но същевременно и до нещо полезно и необходимо. Съществува риск, че е, този вид докладване всъщност представлява само наблюдение, но според мен докладите, включително и специалните доклади на Светната палата, би трябвало да водят до промени в управлението в никакъв случай, естествено, не омължавам работата на екипа на комисията и на екипа на Сметната палата. Благодаря на госпожа Линстрам и мога само да окоръжа Сметната палата да работи по такъв, е, такива доклади в бъдеще. Благодаря на госпожа Линстрам от Сметната палата, благодаря и на комисията за подробните обяснения. Имайте предвид, че ние продължаваме устойчиво да се занимаваме с темата. И така преминаваме към пета точка от дневния ред. Отново става дума за специален доклад на Сметната палата. Споделете мнението си. Обществените консултации на комисията ангажират гражданите, но информационните дейности, насочени към обществеността, не са достатъчни. Ще дам думата на госпожа Анеми Туртелбаум, която е докладващия член от страна на Европейската сметна палата. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, радвам се, че имам възможност да представя нашия специален доклад. Споделете мнението си, обществени консултации на Комисията, които ангажират гражданите, но информационната дейност по отношение на обществеността не е достатъчна. Ще се спра на въпросите защо направихме този одит, защо, какъв е обхвата, какъв е подхода, какви са нашите препоръки, какво сме констатирали естествено преди това и така, защо предприехме този одит? Защото става дума за член 11 от договора за ЕС. Комисията има определени задължения по отношение на гражданите. Тя трябва да информира гражданите, да провежда широки консултации с граждани, с заинтересовани страни по отношение на политиката, която произвежда. Това е част от нейната политика. И освен това е, имаме определени принципи за демократичност, законосъобразност, отчетност, които засягат целият процес на законотворчество. Освен това имаме и стратегия на Сметната палата за 2018-2020 година, според която ние трябва да следим за това как точно се развиват връзките между граждани и институции на Европейския съюз. Ние сме е, е, един вид адвокати е, на гражданите, е, трябва да е, проследяваме техните тревоги. И освен това имаше и едно искане на Европейския парламент за това как гражданите се включват, как се приобщават към законотворческата дейност на, на европейските институции, до каква степен е постигната прозрачност, откритост в това отношение и така какъв е обхвата на одита? нашите консултации, е, дали са ефективни, дали достигат до гражданите. Е, става дума за комисията в този случай, дали е, се използва, така да се каже, всичко, за да може е, комисията да представи всичко в пълна степен, е, гражданите да го възприемат е, и да участват, да бъдат мобилизирани в по-голяма степен. Естествено всичко това става на базата на анализи и на информация. Повече от 100 са е, публичните консултации, които провежда. Е, комисията. Ние сме направили една извадка за периода 2016-2018, е, като е, се ръководим най-вече от същественото значение за гражданите. Всички включени граждански организации, всички генерални дирекции на комисията, които имат отношение към тази работа, също бяха обхванати. Повече от 60 хиляди граждани, които са участвали в публичните консултации, изпратиха отговор на въпросника, който бяхме публикували. И така, какво констатираме? Ние смятаме, че и е, изпълнението и на е, публичните консултации, и е, по отношение на възприемането на тази информация отговаря задоволителна степен на е, е, изискванията, но има и такива, които, при които оценката не е задоволителна. И така, как точно се подготвя и публичните консултации през при една трета всъщност са получили по-малко от 1000 е, отговори, е, една трета повече от 1000, е, а някои са с много незначителен брой отговор. Това в крайна сметка говори за видимостта на публичните консултации. Тя общо взето е ограничена и 96% в крайна сметка са отговорите при някои от публичните консултации. В такъв случай очевидно нещо с публикуването не е вред или може би не си е струвало дори да се публикува информацията за такава публична консултация има е, препоръки е, в е, нашия специален доклад, които се отнасят до начина по който може комисията да организира и въпросите, и публичната консултация, за да подобри е, резултатите, естествено начина по който се предоставя информация е, и начина по който реагират гражданите е различни. Най-много участници има от Германия, от Австрия на е, второ място, но при другите страни нещата са доста диференцирани и има е, страни, е, които е, общо взето не участват гражданите в лични консултации или участват едва в последния момент. Очевидно всичко това е свързано и с слабости по отношение на процеса на обработване на данни, недостатъчно добри анализи във връзка с проведените консултации, данните, които са получени. Понякога адресите, имейли, IP адреси не се проверяват, за да се осъществи една задоволителна обратна връзка и за да се предпазим от манипулации. Шест са препоръките, които сме формулирали. Първата по-добър мониторинг на публичните консултации от страна на комисията. Трябва да се дефинират специфични индикатори за наблюдание и докладване и освен това системно да се оценява дали публичната консултация постига резултатите които очакваме. Освен това, комисията трябва да подобри своите стратегии по отношение на публичните консултации, да се реши в крайна сметка кои консултации би трябвало да бъдат продължени трябва да се вземат консултациите като пример, които най-добре са се представили, които са постигнали най-широка реакция с публиката и освен това да се изяснят и отделните елементи във връзка с въпросниците, превода на въпросниците и анализа на получените отговори дали а, дейността на комисията в това отношение достига до гражданите, комуникацията трябва да се адаптира, трябва по-добре да се изпращат посланията и а, въпросниците. Те трябва да а, дават възможност на гражданите да участват по- лесно по-ефективно в а, публичните консултации. А, е, трябва да се изясняват критериите за широк е, публичен интерес е, и инициативите от широк интерес за обществеността, да се превеждат основните документи, Петата препоръка се отнася до е, обработването на данните и безопасността. Естествено, високи стандарти са необходими в това отношение, за да има системна проверка и докладване, но е, и същевременно е, трябва да сме наясно, че е много важно резултатите съответно да се отразяват на по-нататъчната работа, да имат въздействие. И накрая обратната връзка е, трябва да се дава възможност на е, участниците е, да реагират на това, което са чули, което са видяли, какъв е резултата от консултацията да се обясняват естествено и а, а, всичко, да се обяснява всичко това, което е свързано с приноса на гражданите и въздействието от този а, принос, от тяхното участие. Тези шест препоръки показват, че има място за подобрение, за да се направят публичните консултации по-ефективни и да достигнат до колкото е възможно по-голям брой граждани. Първо, благодаря ви много за а, погледа, който ни дадахте. Колегата Пекша е докладчика. Добър ден! Благодаря ви за това, че ни въведохте в темата. Няколко въпроса. Изглежда, че комисията не предоставя достатъчно данни за работата на а, аудиторите, оправдавайки се с това, че защитава лични данни. Доколкото разбрах, това не трябва да е така. Може ли да поясните какъв е проблема и как да подобрим нещата, така че това вече да не се случва така? Второ, Имате ли някаква статистика за това а, какво е въздействието на манипулациите, които споменахте, а и, е именно а, колко, колко отговори не са били истински, защото а, е бил един и същ човек, ползвал различни IP адреси и така нататък. И трето, имаме ли а, числа които казват какъв е делът на обществеността, които са участвали, която който е участвал в публичното допитване с, и сравнение с броя на а, организациите и заинтересованите страни. И, и знае ли се какъв е дела на отговорите, използвайки а, социалните електронните медии спрямо тези, които са участвали тук? Бих искала да дам думата на госпожа Чеполоне от комисията. Извинявайте, че така ви прекръстих. Заповядайте, имате думата. Благодаря за възможността, която ни дават, да направим коментар по доклада. Първо, смятаме, че докладът е много полезен е, за нас е, и дава принос за подобрането на нашата работа, за това как да подобрим обществените допитвания. Ние имаме добра система за обществени допитвания, която се цени от обществеността. Тази система ни гарантира, че работата, която вършим, почива на здрава основа. Второ, ние направихме преглед на тази система в рамките на дневния ред за по-добро законотворчество и тези резултати, заедно с препоръките на Сметната палата, ще ни помогнат да подобрим системата, особено, що се отнася до разпространението на информацията до гражданите и до местните и националните власти обратната връзка от ключово значение за подобряването на системата е да дадем обратна връзка на гражданите. Също така е много важен въпроса и за сигурността на данните, които събираме. Сега ще а, се опитам да отговоря на въпросите, които ми зададе докладчик. Първо, що се отнася до защитата на данните. гражданите отговарят на нашите въпросници, изхождайки от разбирането, че ще бъдат използвани за нашите цели, за целите на комисията и ние изцяло си сътрудничим с, съметната палата, за да информираме за това 16 000 отговорили с новата декларация за защита на данните е, гражданите ще бъдат е, информирани, че техните данни ще бъдат използвани за целите на одита и този проблем няма да стои за бъдеща периоди. Второ, относно за манипула... манипулираната информация. Ние смятаме, че имаме високи стандарти за е, информацията и механизъм за идентифициране този механизъм а, е достъпен, но същото време филтрира всякакви опити от други системи, които се опитват да манипулират нашите допитвания. Искам да подчертая, че че трябва да се постигне баланс между достъпността от една страна и от друга страна гарантирането на сигурност. Разбира се, че искаме, не искаме най-високо ниво на сигурност и нулево участие, защото системата е твърде сложна. Затова, се, затова полагаме усилия. Изцяло приемаме становището на Сметната палата а, и ще предадем а, а, в съответния срок а, информация, ако има опити за манипулиране на информацията. Относно дела на участващите, хубаво е да се знае, че повече от 80% от отговарящите са граждани. Има разлика, разбира се, между отделните допитвания, но основният дял от участващите са граждани. На много по-голям дял сравнение на лобистки организации и други организации, което означава, че гражданите имат възможност да изразят своето мнение. Зна... Броят на участващите се е нараснал четири пъти. Започнахме от 4000 отговора, в момента те са над 2000. Е, ще продължим обаче да работим по препоръките. Само искам да кажа, че с времето нещата вече доста се подобриха. Благодаря ви много за възможността да отговоря на въпросите. Сега ще дам още веднъж думата на Сметната палата. Um, Благодаря. По първия въпрос, регламента за е, опазване на личните данни. Комисията е, обнови декларацията си за неприкосновеност на данните и не би следвало да има проблем. Е, достъпа до данни е от ключово значение и не би следвало да има проблеми винаги между Сметната палата и комисията от време на време се създаваше напрежение. Това е нормално, но е, от тук нататък не би следвало да има проблем. Бе изгубено известно време, докато изготвяхме доклада. За нашия преглед осъществихме надзор, но е, в края на кращата техническия процес се е, провежда от комисията. Тя изпраща анкетата, не ние. Та, гражданите се отнасят по различен начин, мисля, към това откъде идва анкетирането от имейл на комисията или от имейл на Сметната палата. Второ, по тезата за манипулиране нямаме доказателства за това. Просто IP адресите не бяха проверени дали са в Европа или извън Европа или поне не ни е предоставена подобна информация. Генерална дирекция Digit е, каза, че има 5 дублирани IP адреса. За останалите е, не бяха правени е, при, и при други консултации не са правени проверка на IP адресите. Не сме получавали информация за е, локацията на IP адресите и е, дали е имало потенциално е, анонимен достъп до мрежата. Има какво да се направи по този въпрос, защото а, е, става дума за публична консултация, която се използва за формулиране на политики и засяга а, над 4,5 милиона души. Тоест, необходимо е да има проверки за това откъде идват IP адресите, има ли и хакерство, защото в противен случай е, в бъдеще може да има изкривяване на подобни политики. Една трета от анкетираните отговориха. Сега от 500 милиона, ако кажем една, една трета е едно, една трета от хиляда запитания е друго. Комисия, е, така че видимостта е на не е кой знае колко голяма. Комисията трябва да работи по този въпрос. Не сме сравнявали нашите отговори с това колко души са отговаряли посредством консултации по социалните медии мога да покажа, че е, в много случаи подобни консултации имат примерно отговори от 6 или 17 или 24 или 27 съвсем ограничен е, брой е, мнения от цялото население на Европейския съюз. Като цяло добър инструмент, има какво да се подобри и както казваме във втората си препоръка, трябва много ясно да се обозначи кой инструмент се използва за, кой, е, за коя цел – за лобизъм, за публични консултации, за е, обсъждаща демокрация. Има ред инструменти за стигане до гражданите и ще е добре на тях да им бъде е, пояснено кой е, инструмент ще се използва за каква цел. По този начин ще се подобри и връзката на комисията с гражданите, демокрацията, а и качеството на законотворчеството. Благодаря, госпожо Туртел. Надявам се, че тази информация ще допринесе за повече яснота Давам думата на докладчика. Uh, Благодаря. Два допълнителни въпроса имам за това как участва обществеността. Ако правилно разбирам, няма на ниво комисия начин да се предотврати подобен е, вид е, атаки, т.е. автоматично попълване на формулярите за консултация или да се използват някакъв вид прокси сервери, което е, разбираме потенциално възможно, но няма анализ на данните за консултации дали има някакъв вид подобна дейност. И втория въпрос. Прави ли се проверка за демографския състав на отговарящите? Дали той е, е достатъчно представителен или е изкривен по някакъв начин? Защото ако се обръщаме към хора по, социал... към... по социалните мрежи, там отговорите ще идват предимно от млади хора – които са по-вероятните потребители на социални мрежи. Така че някаква част от населението ще остане недостатъчно представена. Правят ли се подебни проверки за демографския фактор? Защото особено през лятото по-възрастните, според мене, биха имали различни становища за здравните последици от някои от предвидените дейности. Yes, thank you very much. But uh, first of all... Да, благодаря ви. Нека да съм а, съвсем а, ясна по отношение на а, а, инструментариума. Можете да използвате а, един и същи имейл, можете да използвате и различни имейли. А, няма а, проверки в това отношение. А, е, използваме данните, които са ни предоставени за е, е, броя участници. Естествено, когато казвам броя, това е нещо относително възможно. Е едно и също лице да използва различни адреси. Не става дума за представителен преглед по възрастови групи. Ние се ориентирахме най-вече по заинтересованост на гражданите. освен това ставаше дума и за това, че хората трябва да имат познания по английски е, около 5% да кажем от хората използват активно в живота си, в професионалния си живот английски, но другите 95% са в различни категории по този критерий. Така че е, в някои от консултациите установяваме много нисък брой участници. Е, очевидно, консултацията не е представителен инструмент. Е, той не е включен като такъв и в е, документите на комисията. Става дума обаче за това как точно ще е, се разшири наблюдението върху законодателната дейност на Съюза. Хората във всеки случай се радват, когато проявяват определен интерес да участват. Важно е, естествено, обаче да им се каже след това и какъв е резултата. Трябва да има обратна връзка е, как е, комисията е променила, е, да кажем, законодателството или е решила, че няма да го променя. Това е добър инструмент при всички положения. Хубаво е, че комисията използва този инструмент, така както и ОИСР. -е но при всички положения трябва да има обратна връзка. Имаме една такава препоръка езика. Комисията решава дали ще е, направи широката публична консултация само на английски или на всички останали езици или на определен брой езици. Така че комисията е тази, която решава. Но когато говорим за е, демографски всяка структура. Е, естествено, трябва да имаме предвид, е, че много от хората е, в определени държави членки, особено, които нямат роден английски и не говорят изобщо английски, няма да могат да участват в тази публична консултация. И така, дали достигаме до, граждани, е, до гражданите, като имаме предвид и географския баланс? Това е въпроса. Защо главно хора в е, Германия и Австрия реагират и участват в публичните консултации? Защо не участват граждани от северноевропейските страни, от южноевропейските или източноевропейските страни? Дали комисията в крайна сметка е, е постигнала максималното, дали е постигнала точно това, което е целяла с въвеждането на този инструмент. Това са нещата, на които трябва да си отговори комисията. Хубав е инструмента, но при всички положения трябва да бъде достояние на повече граждани, за да ги мобилизира. И освен това, необходима е обратна връзка, както казах. Гражданите трябва да знаят какъв е резултата от това допитване. Комисията отново. Благодаря, няма да ви отнема много време. Нека да изясня все пак някои неща, свързани с сигурността. Да, ние имаме високи стандарти по отношение на сигурността на данните. Хората получават определен код и номер за достъп и това е част от нашата стратегия в това отношение. Можем дори да спрем определена консултация, за да разберем дали не става дума за някакви неверни адреси, които са генерирани в компютрите и с, с които се включват граждани с цел да манипулират резултата. В момента, в който се провежда консултацията, естествено е възможно да направим един преглед на възрастовите групи, които преобладават при типа консултация, естествено, ние се е, ориентираме и е, към определен вид е, средства за комуникация, за информиране на обществеността. Публичната консултация е само един от елементите, е, който използваме в е, взимане на решенията. Е, това е е, естествено съществен инструмент. Той е израз на пряката демокрация, но трябва да го подобрим. Е, и ще подобрим и обратната връзка с гражданите, за да знаете какво е въздействието на всичко това, което е, е анализирано като данни от комисията. И така, докладчика може би още или не, благодаря. И така, благодаря много сърдечно на госпожа Туртълбум за обясненията, за идеите, за препоръките. Благодаря и на комисията за обясненията. И сега докладчикът ще се опита, в крайна сметка, може би, да на тази база да подготви работния си документ, проекто доклада си. Прекъсваме заседанието и в 15 часа продължаваме нашата работа тук в комисията. Така че моля всички да бъдат точни, защото в 15 часа точно започваме с гласуване до 15 и 15. И след това веднага ще се заемам с доклада ОЛАФ на колегата Маринеско. Приятен обяд!